So. Meine sehr verehrten... Уважаеми дами и господа, добре дошли отново на нашето заседание, на продължението на нашето заседание. Днес започваме с едно изслушване. Но преди това имам няколко съобщения които искам да споделя с вас. Те са съобщение от вчера. Става дума най-напред за имунитета на господин Валеза, на госпожа Викстроем. Става дума за инициативния доклад на господин Цевка става дума и за доклада на госпожа Лихтенберг за участието по работа на нашата комисия по работата на бюджета. Освен това решихме да пишем едно сърдито писмо на председателя Барозо. То е свързано с 14-та директива. Освен това решихме, че трябва да има един проект с, по проект по договорното право, правото за продажбите. Е, трябва да изготвим в рамките на този проект един доклад. На следващо място готов, говорихме за едно изследване, което трябва да се проведе в областта на правото за продажбата, продажбите. Говорихме и за жълтия картон. Е, ще обсъдим този казус. Това ще се случи на следващото ни заседание. Освен това ще направим едно изследване за така наречените доклади от държавите членки. Имаше и решение за по-нататъчно изслушване по темата Европейско право за продажбите. Ще има един семинар на 19 юни за възможностите за обжалване, един по-нататъчен семинар на 10 юни. Ще има по същата тема разговор с представители на националните парламента. Ще има и среща с е, координаторите и предишни, бившия комисар по правосъдие Антонио Торино. Е, темата ще бъде опазване на интелектуалната собственост и борбата с фалшификатите. Това е по инициатива на комисар Барние. Освен това, ще има и една жалба която ще бъде отправена на, към е, съвета на председателите. Е, това, темата ще бъде устава на персонала. Смятаме, че това е наш прегоратив, а не е, тема, по която трябва да се занимават други комисии. И така, това бяха съобщенията на председателя относно заседанието на координаторите. А сега приветствам професор, професор Мартин Хеселинг. Той е често, често се изказвал по тези е, въпроси. Госпожа Пехъл е на гости при нас. Госпожа Тициана Помпей от Унион Камере, Италия и господин Жерар Петрик Макмил от Обединеното кралство. Това са нашите експерти днес, които ще вземат участие в изслушването. Освен това ще имаме кратко въведение от докладчика. Давам думата на колегата Белинге, ако иска да ни въведе накратко в днешното изслушване. Както казах, това днес става дума за общо европейско право за продажбите ще говорим за договорите с клиенти и с потребители договори между предприятия. No, io preferisco che noi andiamo direttamente alla... Благодаря. Аз бих предпочел веднага да преминем към работа по същество и да изслушаме първо нашите гости. Не мисля, че е необходимо тук да правя въведени. Благодаря ви, че ми давате думата, но може би а, е, а, е, сега да, за, да продължим с господин Мартин Хеселинг. Заповядайте. Much, Благодаря, господин Лейне. Благодаря много, че ме поканихте да ви запозная с, с бележките, които ние подготвихме за това заседание с колегата Марко Лоус. А, ще видим слайдове, надявам се. За тези от вас, които не са запознати с темата, ще кажа, че говорим за нечестните условия в потребителските договори. Това вече е част от европейското право от 1992 година, директива с минимална степен на хармонизация. След това започна работа по директивата за потребителските права. Там се е, предлагат някои нови неща, не на последно място а, и сиви и черни списъци, но а, за съжаление тази директива не беше е, приета, което означава, за съжаление, че по тази тема вече две десетилетия няма промени в европейското право и не се постигна промяна в посока на по-голяма правна сигурност. И така, в новия документ това е глава 8 за правата на потребителите. В някои отношения тези разпоредби се отклоняват от проучването за осъществимост, което бе изготвено от експертна група. По този начин предложението на комисията приближава този текст до текста на директивата за правата на потребителите с някои е, отклонения. Комисията а, предлага съществуващите малки отклонения сега да а, бъдат а, поправени. А, Условията на договорите се определят като нечестни, когато има съществен дисбаланс между правата и задълженията. Това е в член 83. А, и а, тъй като не може да а, се а, изготви а, задълж... а, документ с задължителен характер, комисията е вземала а, решения по свои преценки при альтернативни възможности. А, основното е, че а, има условия, които не са задължени, задължителни за потребителя ние вече знаем как съда тълкува подобна, подобни изрази, тъй като се използва същата терминология. И така условията са несправедливи не или нечестни, когато има съществителен дисбаланс, който е в ущърп на потребителя. Разбира се, съдът е дал това тълкование. След това изключват се редица условия от е, този контрол за честност на условията, а именно основните е, клаузи и тези нас до цените. А, това е член 80. Е, черните списъци а, и за тези, които се смятат при всички положения за нечестни условия и сив списък, при, в който се дават условия, които се предполага, че не са честни, но могат в определени обстоятелства да се окажат честни задължения за прозрачност, но не в контекста на справедливите честни условия. С колегата ми а, получихме задачата да е, разгледаме въпроса от гледна точка на правната сигурност е, и на простяването, а не, например, е, на защита на потребителя. Сега, предвид на съществуването на директивата за нечестните търговски условия, комисията изправена е пред възможността или да предложи подобрен текст от терминологичен концептуален план, т.е. да поясни някои постановки, но тогава цената за това е, че а, текстът изглежда по друг начин. Това означава, че не може да се опираме на натрупаната юриспруденция по старата директива. И така, комисията а, предпочита да запази терминологията. Текстът е много по-сходен до директивата. Предимствата на този избор е, че потребителите на текста могат а, да е, се ползват от а, е, незабавната предвидимост е, на разпоредбите а, не а, да чакаме да се натрупа нова съдебна а, практика, а, на база на която да се тълкуват а, постановките. Това е добре, погледнато от гледна точка на правната сигурност. Но нещо, което е още е по-важно, естествено, е, че текстът значително повишава правната сигурност в сравнение с директивата а действаща до сега, чрез въвеждането на тези черни и сиви списъци. А, и това по в значителна степен повишава предвидимостта на тълкователните е, е, е, евентуални решения е, за потребителите. Друг въпрос по отношение на връзката с е, националното право. Тази връзка е многостранна. Разбира се, на първо място тя се изразява в начина по който предложението организира тези взаимодействия като втори национален режим в такъв е, смисъл. Общо европейско право относно продажбите е втори национален режим. Друг въпрос, който ни бе поставен от вашата комисия, каква е, как това се отнася към националното право. Разбира се, разпоредбите относно приложното поле трябва да решават тези въпроси, но това, което се включва в тази в новото европейско право относно продажбите, ще включва разпоредби, които ще имат приоритет по отношение на националното право в материално отношение и тогава националните разпоредби няма да се, да се прилагат. Разбира се, ще има и някои теми, които ще бъдат гранични Една група, например, е, че е, цялата тема за неморалните е, облигационни отношения и е, договорни условия не, не се включва в приложното поле, но в някои държави има разпоредби относно преценката на условията в договорите, не само от гледна точка на тяхната честност, но и от гледна точка на обществения ред. И там въпросът за морала не може да се пренебрегва. А що се отнася до институционалното измерение? Има решение на а, Съда на европейските общности, Фрайбургер Комунал Балтен, а, а, е бър пример. А, и решението а, всъщност отприщва до тогава съществуващите бариери а, за поставянето на този въпрос в съдилището, а именно за нечестния характер на неравнопоставеността при търговските условия този въпрос често ще се поставя пред съдилищата в държавите членки и това означава, че ще трябва да се прави преценка спрямо националните правила, за да се прецени в какъв, в каква степен се отклоняват от националните норми условията на договорите. Въпросът каза съда, дали е, е, договорът е нечестен, трябва да се разглежда в светлината на облигационното право. Облигационното право е национално право и следователно националните съдилища търсят отговор на този въпрос. Но сега правото, което ще се прилага по отношение на справедливостта и честността на условията, ще бъде европейско право, което означава, че Европейския съд ще трябва да преценява отговора при подобен род спорове. Тук има малко опасност от някаква неясност така че е, може да има неяснота дали въпросите ще се разглеждат в граждански съд, е, в първоинституционния съд е, или в е, общия съд на, Европейската, на Европейския съюз. А, друга важна тема, а, както казах, за за правната сигурност е съотносимостта на юриспруденцията на съда. Проверките за определяне на определени свойства и характеристики са подобни и е минималното изискване също, тъй като директивата до сега беше директива за минималните изисквания, така че може да се очаква, че съдът при всички е, дела, по които вече има решения при тълкуване на директивата, ще, ще се опира на тези свои решения в последващата си дейност. Трудно е обаче да се правят прогнози. Аз не искам да се надценява такава една, такова една а, а, тъл, едно, едно такова тълкователно изказване. Но а, какво става по отношение на обратните а, е, случаи. А, дали с е, дело разглеждано по общото право за продажбите ще служи а, е, като основание за тълкуване на директивата за несправедливите условия. Възможно е да се стигне до такъв случай, когато а, условия, които не са преценени като честни по новия правен режим, все пак ще отговарят на минималните изисквания на директивата за нечестните условия. За това смятам, че едно решение на съда ще се приеме като жалон за това какво ниво всъщност е приемливо за минимално равнище на хармонизация. има грешка в слайда сега вече имаме накрая а, възможност да, да постигнем такъв един жалон, чрез като се получи а, отговор на преюдициално запитване до съда. Определено новия текст е, подобрява ситуацията спрямо предходната директива Имаме по-подробно разглеждане на въпроса за приложеното поле в писмения документ, но не мога да устоя на изкушението да кажа къде има възможности още за подобряване на положението извън въпроса за правната сигурност. Смятам, че предложението на комисията за общо европейско право относно продажбите с висока, дава висока степен на а, защита на потребителите, насочено е към честните условия на договорите, а, дава предвидимост на действията по отношение на а, особено а, случаи, при които има индивидуални клаузи по договорите, те трябва да се разглеждат специално с оглед на новите разпоредби, но тук, ако има спор, то тогава ще се измести въпроса дали клаузата е била договаряна индивидуално или самата клауза съдържа нечестни условия. Мисля, че това не е много добре. Зная, че вие работите за подобряване на а, текста и се надявам а, нашите бележки също ви помогнат с тези ваши усилия. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Пахл, която ще говори от името на Организацията на европейските потребители. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and good Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Е, Европейската потребителска организация представлява 42 организации, които са независими, те са из цели Европейски съюз. И за първи път ние имаме възможност да представим нашата загриженост по отношение на договорното право, на правото с продажби. За първи път го говорим пред вашата комисия и пред парламента и благодарим много за тази възможност. 42 организации, които са нашите членове, са а, е, на различно мнение понякога, що се отнася до договорното право. Е, единствено организацията в Люксембург споделя а, е, напълно нашата съгреженост. Ние се занимаваме с правата на потребителите. Това означава, че трябва да видим целия контекст на материалното право, на материалните разпоредби, а не само а, функционирането на това предложение относно правото за продажбите. Целият контекст бе обяснен чудесно Имаме директивата 99, това е една хармонизационна директива, това е една обвързваща е, директива, която задава минималните стандарти, които трябва да се прилагат в държавите членки. И искам само да ви напомня, че само преди една година тази е, комисия дискутира материалните разпоредби, които са заложени в директивата за защита на потребителите. Според нас това, тази е, директива трябва да бъде преразгледана в бъдеще, но това вероятно няма да е възможно. говоря за директива 93 и искам да подчертая, подчертая че се въвежда една паралелна и доброволна система за бизнеса, свързана с, договорното право. бизнесите могат да избират тази система, дори в случай, че чрез тази система се накърняват правата на потребителите. Тоест, ще имаме две системи, които ще се конкурират. И това не беше възможно е, по силата на Рим 2, е, който беше прият регламент, който беше прият през 2008 година. Е, бе направено оценка на въздействието. Няма да се впускам в подробности, но е важно да разберем защо потребителските организации са против този подход бяха преувеличени бариерите, които биха могли да възникнат при, разли... при съществуващите разлики в, в законодателството относно договорното право в различните държави членки. Искам също така и да подчертая, че е, директивата за правата на потребителите не е взета предвид при оценката на въздействието. Тази директива хармонизира до голяма степен основните аспекти на електронната търговия и правата на потребителите в тази област. Оценката на въздействието не се занимава с правата на договорното право в електронната област е, които съществуват е, в областта в различните държави членки. Е, какви са последствията? Какви изводи могат да се направят от това тази оценка на въздействието. Както разбрахме от господин професора, има два комплекта правила. Те са доста сложни. Имаме два стандарта, които се занимават с неравнопоставените клаузи стандарт от редицата 92. Това води до осложняване на, правната, на правните основания, това води до объркване на малките и средни предприятия, на бизнеса и на потребителите. И това води до несъгласувано прилагане на европейското законодателство. По отношение на несправедливите условия в договорите, трябва да кажа, че потребителите не са добре защитени. Е, има намалява, намалена защита на потребителите в много а, държави членки и ще, тази тенденция ще продължи, ако се избере да се следва тази система. Е, ще цитирам само е, член едно на текста. Е, целта е да се въведат стандартни правила. Ние смятаме, че има един основен проблем, свързан с цялата структура на, е, на предложения регламент и това е именно член едно бихме искали да, комисията да направи семинар по този фундаментален въпрос. Това е според нас много важно. Трябва да се обсъдят не само основните разпоредби, но и целият регламент. Основен въпрос тук е облигационното право и, неравно, и несправедливите условия и клаузи в е, договорите. Трябва да видим какъв е, инструмент трябва да се избере. Е, потребителите могат да изберат е, под, в контекста на кой на кои правила, на кой комплект от правила могат да бъдат защитени Защитаването ли това трябва да става на базата на националното законодателство или на базата на европейското законодателство. Про, потребителите не могат обаче да избират а, между тези две опции. Всъщност, а, единствено бизнесът може да избира, търговецът може да избира по кои, по кои правила да се движи. Затова ние смятаме, че тук нещата могат да се подобрят. Член 8 и член 9 също би трябвало да се обсъдят. Комисията смята, че потребителите трябва да бъдат информирани. Само един пример да ви дам. По отношение на справедливите условия се казва, че търговецът трябва а, да информира а, евентуално а, потребителите, но това е нещо, е, това е една много обща формулировка. Бих искал Бих искала да поставя под въпрос целият подход, целият антемен подход от страна на комисията. Този тандемен подход засяга цялостното законодателство в областта. И така, как, какво е бъдещето на това законодателство? Какво е бъдещето на цялата директива? Тя ще бъде ли модернизирана? Ще бъде ли доразвивана? Ще има ли анализ на ползите и разходите? ще има ли възде... оценка на въздействието. Това е много важно дали няма да се създаде вследствие на прецедентно право правна несигурност, дали ще, се, ще, ли ще трябва да се а, модернизира и усъвременява законодателството и накрая също нещо много важно, което бе засегнато от професор Хеслинг – какво ще се прави с множеството въпроси с и казуси, с които вероятно Европейския съд ще бъде затрупан, защото а, се очаква едно истинско цунами от такива въпроси вследствие на правната несигурност. Нивото на защитата на потребителите е много важно. Е, искам да подчертая, че явно една от целите е, е да се създаде една схема за защита на потребителите, но нашият анализ беше много ясен по отношение на защитата. Нивото на защита на потребителите не е високо. И това, което смята да прави комисията, според нас, е, трябва да бъде доразвито. развито. Е, бихме искали да предупредим, да изпратим сигнал на предупреждение, а, че потребителите вероятно в много държави членки се ползват от по-добра защита, ако следват националното законодателство. Какво означава това? А, е, това означава, че а, защитата на, производ... на потребителите не е релевантна. Ние искаме да оценим както е, европейското законодателство, директива 99, така и националното законодателство. Но трябва да кажа, че директивата не беше е, приложена напълно. И, както каза професора, е, има големи проблеми все още. Ние смятаме, за съжаление, че има пропуснати възможности и че а, истинските проблеми от, не са решени от директивата. Искам да ви дам и някои примери. Както казах, ние нямаме едно истинско, една истинска оценка на националното законодателство. Мога да ви дам само някои примери и това може да послужи а, като изходна точка на комисията за нейната по-нататъчна работа. Е, член 80 изключва контрола върху е, договорите. Това е проблем. Нямаме възможност да се контролира цените в е, държавите членки. Това би било хубаво, особено когато хората купуват кола втора употреба. Понякога в някои държави членки а, цените са много неоправдано високи. В някои държави членки има контрол на тези, в тази област, но в други няма. Това са някои от проблемите. А, например, друг проблем е изключването на договаряне на индивидуални условия. А, потребители от една държава членка могат да бъдат третирани, ако ползват услуги и продукти и закупуват продукти в друга държава членка, където именно такива индивидуални условия не могат да бъдат договаряни. Е, трябва да се оцени и да се предефинира е, понятието нечестни или несправедливи условия. Е, член 84-85 представляват списък от е, несправедливи условия и клаузи, но този списък е доброволен. На нас не ни трябва такъв доброволен списък, трябва ни обвързващи разпоредби. Според нас формулировките не са достатъчно стриктни, особено що се отнася до клаузите, които засягат ежедневието на потребителите, например автоматичното продължаване на договорите. Както казах, това са много важни клаузи и е, нашите организации бяха е, много успешни, особено когато трябваше да защитават интересите на потребителите, банковия сектор. Но не знаем дали една такава защита на потребителите, каквато имахме до сега, ще бъде възможна и в бъдеще. Един друг пример, е, това са е, електронните договори. Имаше едно много интересно изследване, проведено от университета в Амстердам по тази тема. За съжаление, европейското законодателство не дава ясни правила за електронната търговия и защитата на потребителите, които, които се купуват стоки от интернет. Но в бъдеще какво ще имаме? Ще имаме възможност бизнесите да избират какъв, кое, кои разпоредби, кое законодателство да следват. това означава, че потребителите са в ръцете на бизнеса, повече или по-малко. Ние. Yeah Смятаме, че доброволните клаузи са една альтернатива за обвързващото право. Това е нещо положително. Според нас е, има определено дублиране на, в областта на договорното право. А, няма, както казах, е, потребителите нямат избор за защита на, своята, е, на своите интереси и е, според нас има блокиране за бъдещото развитие на законодателството в тази област. Сега е, според нас е, ние бихме е подкрепили всички мерки, които засягат регулирането на електронния пазар. Според нас обаче, комисията предлага в своето съобщение от 2012 година подобрение на употребата на електронната логистика, електронното плащане. А това са, според нас, наистин, истинските бариери за електронната търговия. Тук нещата могат да се подобрят. Може би следващата седмица ще имаме дискусия по, тази, по тези въпроси. През 2013 година директивата за защитата на интересите на потребители трябва да е изцяло приложена и а, ще имаме а, финализиране на мерките за альтернативно разрешаване на онлайн споров. Това, е, това са стъпките, които предстоят да бъдат извършени в бъдеще. И накрая искам да ви кажа, че имаме документи, редица документи, които се впускат в много повече подробности може е, тези документи да бъдат консултирани на нашата страница. Благодаря, казва председателят. Следващият оратор е госпожа Тициана от Италия. Sì, buongiorno. Eh, grazie, signor Presidente, per questo. Добър ден. Благодаря за тази възможност да мога да ви запозная с опита на нашата организация, а италианската е, Италианската асоциация на а, търговските камери във връзка с, с е, тази инициатива е, за общо европейско право в областта на продажбите. Унион Камере е Италианския съюз а, или Сдружение на търговските камери, които а, Италия има по цял свят а, в различни а, географски райони. Имаме а, сдружения, а, които обединяват работодатели, производители, потребители а, и всички те са представени в нашия съюз. А защо това е важно за нас? Защото ние регулираме пазара, ние даваме защита както на производителите, така и закрила на потребителите. На основата на търговското право ние изготвяме типови договори и проверяваме дали в изготвени вече договори не са включени едностранни клаузи. Помагаме на фирмите в тяхната експортна дейност и излизането на нови пазари. А, всички а, тези а, наши функции а, а, са а, причината, поради която новото законодателство особено ни, ни, ни интересува. Важно е да видим а, какви са отношенията не само а, по отношение на а, а, сделките между а, търговец и потребител, но и между два търговски субекта. А, ако нововеденията ще доведат до намаляване на разходите, и защита на правата на двете страни по договора, това ще е много важно, особено с оглед на трансграничните е, търговски отношения. Подобен е, инструмент е, може да помогне за повишаването на правната сигурност за участниците. Същевременно трябва да се гарантира в достатъчна степен защита на потребителите и да има възможности за бизнеса. Тоест, условията трябва да бъдат ясни и, пред, и да предвидими, да е ясно какво ще струва всичко това. И както казах, фирмите трябва да могат да прилагат това общо европейско право относно продажбите при сключването на местни договори. Предвидимостта е особено важна за фирмите. Не е достатъчно да имаш достатъчно ресурси, а, за да се справиш така добре, както ако сключиш договор в форма, която ти е добре позната от твоята собствена страна. А важно е, според нас, тези нови положения, които ще бъдат въведени в резултат от приемането на общо европейското право в областта на продажбите с модели, т.е. с типови договори, които да помогнат на търговските субекти и на потребителите. Те трябва да бъдат предлагани на всички езици а, моделите, заложени в тях, а, трябва да бъдат добре балансирани и а, условията честни. Това е важно за фирмите, но още по-важно е за потребителите. Така те ще могат да разбират ясно условията и информирано да преценяват своите търговски решения преди да подпишат един договор. Това е важно и за фирмите, особено за малките фирми. За тях, разбира се, възможността да се ползват от типови договори ще е голямо облегчение. Това ще им помогне и по отношение на голямата сложност, за която също стана въпрос, в самите норми защото трудностите, които ние изпитваме като потребители, както каза и а, госпожата, която се изказа преди малко, когато четем един потребителски договор и трябва да направим оценка и да преценим дали условията са несправедливи, неравностойни или пък имат преднамерено затрудняващ характер – а, би, а, биха били облегчени, ако се ползват а, едни типови договори. Това са допълнителни инструменти, които според мен ще способстват за практическото функциониране на новите е, общи, общоевропейски разпореди в областта на продажбите. Ние имаме опит в отношение. Основният договор, както каза, извинете, основният закон, както казах, в Италия в областта на търговското право дава правомощия на Съюза на търговските камери да изготвя а, такива типови договори и да проверява договори за да установи дали а, те съдържат такива нечестни клаузи. И така, нашите членове на различните търговски камери могат да изготвят такива типови договори, те да бъдат предлагани и на, за съгласуване и след това одобряване, както от организациите на производителите, така и на потребителите. Ние се консултираме с, съответните органи, министерства и агенции, т.е. разполагаме с една интегрирана система и използваме тези типови е, договори. Но ако има дисбаланс, очевидно има проблеми, е, тогава търговския спор може да се отнесе до съда. Ние сме вклю... предложили някои идеи на комисията, например клаузи за решаване на спорове, извънсъдебни или а, чрез арбитраж. А, ние имаме идеята а, да се приложи нашия опит за и създаването на центрове за търговски арбитраж, включително онлайн – ние имаме 105 а, местни търговски камери, които участват в а, един а, пилотен проект. А, те всички са включени в тази мрежа. Всички договори, които могат да се ползват като типови договори, а в нашата страна те се оценяват, а, а, качени са на портала и могат да се ползват и от а, търговски субекти и от потребители. Тоест имаме цяла система, която за, спомага за закрилата на потребителите. При изготвянето на типовите договори усилията се обединяват. Отделните търговски камери имат собствени експерти, разбира се, но след като се изготви проект за такъв типов договор, той се съгласува с търговски сдружения, асоциации на производители и на потребители. С, а, ние имаме връзки е, с редица сдружения, включително с други асоциации, национални търговски камари и съответните министерства. И а, преди да се публикуват а, тези типови договори на сайта, те биват съгласувани. 44 такива типови договора сме предложили през последните две години в областта основно на занаятите, търговията, хотелиерството и ресторантьорството. Имаме също етичен кодекс. можем да ви покажем а, данни, доказващи а, и увеличението на обществен интерес към нашата платформа. Имаме 53 готови типови договора и още няколко се работят в момента. Тоест, обществото проявява голям интерес към нашата дейност. Чрез тази дейност изготвяйки и публикувайки тези доклади, изнете договори, а които се ползват, както казах, от фирмите и потребителите на цяла Италия. Та на основата на нашия положителен опит смятаме, че това може да се ползва като модел, като образец, който да се прилага в цяла Европа в контекста на предложението на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. След това давам думата на професор Макмил. Good morning. <coughs> Добро утро. Искам да благодаря на комисията за поканата и за възможността да говоря по тази тема. Е, чухме вече доста неща от е, е, тримата оратори за договорното право, за, за договорите между предприятията. И аз ще се спра именно на тази тема, договорите между предприятията. Ще дам перспективата а, на а, един професор. Аз съм а, професор по право в Бристъл и също така съм адвокат. Така че като адвокат аз ще дам и една много практична перспектива, един практически подход към проблематиката. В този контекст на договорното право, особено на трансграничното право, е, действат различни оператори, финансови, предлагат се финансови услуги, е, има малки и средни предприятия, има различни видове клиенти от целия свят. Сега, от практическа гледна точка, Искам да кажа, че е, много хора се оплакват от рисковете и правната несигурност. Често клиентите и бизнесите разглеждат договорите и е, се чудят какво е, се иска от тях, какви са рисковете, е, заложени в тези договори. Много често е, много е, фирми е, са изправени пред проблема какво всъщност представляват тези договори. Критично е, е когато има някакъв проблем, има някакъв спор и този спор е, трябва да се разреши. Е, това струва много средства, много време е, да се разреши именно от договора. Това струва доста пари. Хората искат едно договорно право, което да намали разходите за разрешаване на споровете, искат ясни документи, ясни справила и искат да, е, да не се занимават с подробностите. Мисля, че Особено в рамките на електронната търговия могат е, много неща да се подобрят. И според мен, а, би трябвало а, да има по-голяма възможност за извънсъдебно договаряне, но това е общия контекст. По принцип, Виждам един добър е, аргумент за създаване на едно общо законодателство, което да регулира областта на, на договорното право между предприятията. Мисля, обаче, че съществуващото законодателство до момента е добро и няма смисъл да се измисля отново колелото. Въпреки това, аз приветствам а, това, което е заложено в настоящото предложение на комисията. Съвсем накратко искам да се спра на отношенията между предприятията, така както те са регулирани в текста. Има голяма палета проблеми. например, регулирано е, е начина по който е, страните са представени правно, начина по който те е, взаимодействат. Има стандартни договори, има стандартни процедури, те действат вече от доста време. Има стандартни ситуации, в които тълкуванията на правните текстове са доста ясни. хубаво обаче да има по-единно тълкуване на стандартните форми, на стандартните формулировки, за да няма правна несигурност. Това би било добре за бизнесите и за клиентите и за потребителите. Има много видове сделки, които не непременно са отразени в настоящото предложение. Има три хипотетични режима, на които искам да се спра. Те се простират в... Те са разположени в различните спектри на правните отношения. Проблемът е, че а, индивидуалните договаряния могат да се окажат недостатъчно добре осветлени. Е, тук бих си пожелал една по-добра, един по-добър правен контрол. На следващо място е идва Добро в, сделката, в сделките. Тук също има малък правен, ограничен правен контрол. Различните задължения на бизнесите не са осветлени достатъчно добре. В, в тези рамки, е, според мен е много ясно, че настоящия текст се спира предимно на предварително формулирани стандартни правни положения. На това се опира предложението. ясно е, че бизнесите трябва да се ориентират към добронамерени сделки, към добронамерени отношения. Това е по принцип целта, но има и определено напрежение, между което се получава от различните правни инструменти и това напрежение трябва да се а, приеме и да се, да се формулира, да се, а, да се разбере. А, явно, е, тук прави отново препратка към добронамереността. Има и правна несигурност, според мен, което проистича от различните концепции за отвореност. Това е една концепция, която е, е, концепция е заложена още в първоначалния текст. Хората искат ясни формулировки и искат да знаят какво се очаква от тях, искат да знаят какви са интересите на страните и искат да видят своите интереси, интересите на своите служители защитени. Проблемът според мен тук е, а, че именно тези проблеми не са достатъчно добре разискани в отношенията между предприятията. Има, според мен, и проблеми с, прекалено голямата, е, широката дефиниция на термина индивидуални оговорки или индивидуални клаузи. Индивидуалните клаузи са предимно предмет на договори, когато става дума за отношения между предприятия и потребители. Хубаво е, е текстът да вземе предвид интересите на малките предприятия, на малките бизнеси. Е, при, в тяхното ежедневие се случват различни прецеденти, те се сблъскват с различни документи, е, които не винаги се покриват от, именно от дефиницията на, за индивидуалните условия. Е, не винаги всички типови договори могат да бъдат използвани. Има много предмети на договори, които са именно предмет на индивидуално договаряне. На практика много от договорите засягат определени спецификации, определени е, прагови стойности, цени и условия. И Именно тези е, теми са предмет на споровете. А, а когато дефиницията за индивидуалните условия е толкова широка, а, то а, тя не спомага за бързото решение на споровете. Има тенденция понякога особено когато става дума за отношения между предприятия и потребители, а индивидуалните договори да се преценяват, а, извинявайте, типовите договори да се преценяват като нещо лошо. Но това не винаги е така, тъй като винаги става дума, тъй като много често става дума и за типови ситуации. Едни такива договори могат да спестат много разходи, много енергия, много време и това спестяване е много важно за малките и средни предприятия, естествено и за големите предприятия. Знаете, че един добър е, договор улеснява много е, дейността на предприятието и е много полезен, когато възникнат спорове. Е, трябва да има повече яснота как да се съставят едни такива договори. Така че по принцип типовете договори са нещо добре и улесняват дейността на предприятията. В много спорове става дума за несправедливите условия. Тези несправедливи условия също подлежат на тълкуване. Искам съвсем набързо да кажа е, че в много бизнеси имат един специален подход, що се отнася до несправедливите условия. А именно, е, когато възникнат е, спорове, тези условия са изходната точка за тяхното решение неяснотите, според мен, които възникват в рамките на отношенията между предприятията, са проблем. И те биха могли да бъдат много лесно в бъдеще преодолени благодарение на предложението на комисията. Според мене, финансовите услуги е, подлежат, много трудно подлежат на регулиране и те могат много трудно да бъдат включени в договорите. Трябва е, предприятията да бъдат информирани за развитието в областта. Много бизнесмени не са достатъчно информирани за техните задължения и права. И така. Според мен, всички условия би трябвало да бъдат, всички условия в договорите би трябвало да бъдат а, проверявани от а, правна гледна точка. Добронамереността, цените и а, всички елементи, които са заложени в договорите, те трябва да бъдат редовно проверявани. Това би допринесло за една по, за едно по-високо ниво на правна сигурност в отношенията между предприятията. Е, трябва да помислим дали бизнесите биха искали техните дейности да бъдат оценявани от правна гледна точка, особено що се отнася до големите предприятия. Особено, що се отнася и до сделките, сключвани между отделни предприятия. Но трябва да изпратим ясен сигнал до бизнес общността. Има различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид. И това са фактори, които именно влияят върху е, несправедливите условия, които са предмет на някои договори. И така, в заключение, аз не смятам, че е, този текст е, допринася за по-доброто регулиране на отношенията между предприятията. Според мен много важно е да се осигури една предвидимост на правната основа. Благодаря ви. Много благодаря, професор Макмил. Сега имам молба от комисията за кратък коментар, след което ще дам думата на господин Берлингой и господин Шталдмайер имате думата. Много благодаря, господин председател. Ще продължа на английски, защото има много различни националности, които присъстват. Thank you for giving... Благодаря първо, че давате думата на комисията. Искам да се спра на три основни въпроса, поставени от вече изказалите се. Всички се отнасят до нечестните условия в договорите, което е темата днес. Най-важният въпрос е нивото на защита на потребителите. Както каза професор Хеслинг, абсолютно правилно. Комисията трябваше да избира между различни възможности и избраната опция е близо до директивата за правата на потребителите и за нечестните условия. А за, и именно поради натрупаната практика в съда и този въпрос и съществуването на черни и сиви списъци особено на лака, позоваването на такава практика, за да се способства за правната сигурност. Има и други основания, за които ще говоря след малко. Ние не очакваме да не залее цунами от, от запитвания за преюдициални тълкования. Господин професорът също така се спозова на един случай на делото Фрайбургер Комунал Балтен, в този случай те ни отговориха, ние не прилагаме обща клауза към конкретен случай. Ние просто даваме насока на националните съдилища. Това се очаква и от тук нататък от е, Европейския съд, просто да дава насоки за това как националните съдилища да прилагат е, общо европейското право за продажбите. Въпреки критиките, трябва да се признае, че нивото на, при, на предвидимост и сигурност е по-високо от директивата за не честните условия. Защо? Първо, имаме много по-дълги списъци, черни и сиви. А, в самият а, факт, че те са включени, а, е важна стъпка в сравнение с директивата за нечестните условия. И а, е, благодаря за това, че оценихте до сега а, е, това като положителна и важна стъпка напред. Има 34 а, е, клаузи, ако направите сравнение, където списъкът е, са, е само индикативен и съдържа 17 позиции. Трето, много е важно да не се съсредоточаваме само върху глава 8 защото в целият акт има още редица разпоредби, свързани с нечестните търговски условия в договорите разгледах, чухме разглеждане на въпроса от гледна точка на междуфирмените взаимоотношения, но трябва да го разглеждаме и по отношение на връзките с потребителите. Не е само достатъчно да се каже, ето има стандартни условия, това е типов договор, а важно е да се изтъкне какви са те а, и какво предполагат. На следващо място за прозрачността. Тя също е включена и се отчита при извършването на оценка на условията за тяхта честност или не. А, тя не се прилага към а, индивидуално договорените клаузи. Какво означава това? Защитата, която даваме в гласа 8 и другите разпоредби заедно дават много по-високо ниво на защита от съществуваща директива за нечестните условия. Но това не е всичко, защото това се прилага заедно с националните норми. взели сме предвид особено високите е, постижения в това отношение. Това не е грешно, трябва да се разгледат малко по-отблизо. Такъв един анализ показва, че практическите разлики между някои тези примери и общото европейско право са не много големи. Защо? Ние чухме няколко такива случаи, дела в Австрия, където а става въпрос за автоматично удължаване на договорите и автоматична промяна на цената. Тези клаузи е, са заложени в черен списък в австрийското право и сивия списък в е, европейското право. Разликата не е особено голяма при включване в сивия списък търговеца трябва да докаже, че тези условия не са нечестни, което всъщност е много трудно. Тоест, факта, че нещо е в черен списък в национално право и в СИФ в европейското е много малка. Не бива, както казах на следващото място, да се спираме само на 8 глава. А госпожа Павел, говори за някои случаи в бългийското право, в нейната разработка и там се казва, това са примерно условия, които са забранени в Белгия, в черния списък са, а в европейското право не са. Да, верно е, но те са включени другаде. Така, например, 106 и 108 член на европейското право съответства на абсолютно същата разпоредба в белгийското право. Искам да кажа, че това не е в 8 глава, но акта трябва да се разглежда в неговата цялост. Дори това се като се отчете, ще има някои случаи, които излизат извън полето а в някои национални законодателства. Ние не го оспорваме, никога не сме го оспорвали. На практика, какви са разликите? Ако се разгледат всички други разпоредби, които защитават потребителя, пак ще каже, да, ще има изолирани случаи, които не се включват. Да, има и а, такива, които излизат извън обхвата в националното, е, но има и много други, по, а, спрямо които нивото на защита на потребителите, осигурявано от европейското право, е много по-високо, отколкото в националното. Сега следващата тема, за която исках да говоря, за дигиталните продукти. Съгласен съм а, тук а, с. А, госпожа Пахал а, за това, че това са много различни правила. Тя спомена амстердамските правила и имам други правила, които не са от... създаващи проблеми, които не са откроени. Затова искам да кажа, че решението на такива проблеми не са в облигационното право те се крият в правото за защита на интелектуалната собственост и на личните данни. И там трябва да се намерят тези решения. Последно за типовите договори. Благодаря много на госпожа Помпей, която ни разказа за опита на италианските търговски палати. Ние ще се възползваме от това. Още в началото комисията казва, че ние искаме да разработим такива типови договори, които са от, насочени към конкретните стопански дейности. И а, това отговаря на а, резолюцията, в която се, от нас искат а, също то. Но тук въпросът е какъв е подход на комисията. Комисията казва, ние ще разработим типови договори на базата на едно общо единно право. Ако не го направим и ако, го, и ако ги разработим на базата на различни типове право, от една страна на напълно хармонизираното право в областта на продажбите, а от друга на правни постулати, които не са напълно хармонизирани, ще се пока... стигне до там, че един търговец може в държавата на потребителя да му каже не ме интересуват твоите типови договори и стандартни условия, защото в този момент вие не се съобразявате с, с а, общоевропейските постановки. И тогава правната сигурност ще се изгуби. Необходимо е да се разработ... необходимостта да се разработват еднакви стандартни условия, е, може да се постигне само на база на едно единно право. И тогава може да ги използвате в цяла Европа и не може да се опасявате, че преценката на съда може да се повлияе от разликите в националните законодателства. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Берлингуе. <clears throat> Грация, президенте. И волю анкио. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на нашите гости за техните изложения тази материя е доста сложна и все още има доста въпроси, които са без отговор. Смятам, че за нас беше много важно да чуем как се развива процесът на а, това засилващо се интегриране на европейския вътрешен пазар. Изходна точка за нас беше онова, което вице-председателят на комисията Шефкович спомена вчера, а именно, че само 2% от малките средните предприятия в Европа работят и изключват сделки през граница. Това практически е равно на нула. Така че малките и средни предприятия, които имат основен принос за развитието на економиката, на практика не търгуват в чужбина. Това е немислимо за Европа, за европейските потребители, които нямат достъп до стоки, произведени в друга държава на по-конкурентни цени това е голяма загуба за потребителя, ако той не може да използва тази възможност. И в момента нямаме такава конкуренция в европейски мащаб, защото разликите все още са толкова големи, че затрудняват много търговията през граница. Ако погледнем тези трансгранични сделки, то в момента положението е такова, че все пак е, има известен е, регламент. Езикът е бариера, с която трябва да се справим, когато искаме да стимулираме трансграничната търговия. Но това е въпрос на време и отнема също така много време на, на самите фирми, които искат да тълкуват, да преведат всичките цялата документация и също така да се посъветват с юрист във връзка с договорите. Европейската комисия искаше Европейският парламент да вземе отношение по предложеното общо европейско право на продажбите. Ние имаме избор – дали можем да подобрим минималните изисквания и да подобрим общата правна рамка в Европейския съюз. Ако успеем да направим това, ще сме постигнали най-добър резултат. Интересно е също така и отношението на съвета към този въпрос. Аз не съм сигурен, че ще получим неговото одобрение. Има и е, технически въпроси, които още не са решени, но общо аз се питам какво ще спечелим и какво ще загубим, когато а, е, а, е, вземем решение. Дали ще опростим, ще подобрим обстановката, ако се здобием с още един закон на европейско ниво. И дали ще успеем да наложим това решение. И затова искам да предложа следното. Разбира се, че всеки има съмнение, но трябва да следваме а, път на развитие. Ако решим да поемем по альтернативен път, именно да вземем решение това право да не е задължително, да е възможно, тогава можем да поставим доста висок стандарт на изискванията. И трябва да предвидим една известна гъвкавост в този случай. Защото, както последният оратор каза, може да се стигне до задушаване на автономността на сключване на договори. Трябва, разбира се, свободата на двете страни, които сключват договор, да бъде запазена. Така че имаме нужда от норма, която да бъде достатъчно гъвкава, не бива да бъде прекалено обвързваща и трябва да съдържа предпазни клаузи, които да осигуряват свободата на двете страни от договора. Имам въпрос към нашите експерти. Можете ли да направите други предложения, които да се вписват в рамката на предложението на комисията? не можем да пренапишем цялото предложение, не можем да го допълним. И аз имам конкретни предложения за решаване на въпроса с, с свободата, автономността на договарящите се страни. Следващи въпрос за типовите договори. Комисията по молба на парламента започна да изработва типови договори. Това са образци, и формуляри, които са на разположение на договарящите се страни и те могат да бъдат използвани на доброволен принцип. Ако разполагат договарящите се страни с такъв модел, ще си спестят доста разходи за правни съвети. Разбира се, че в тези договори трябва да бъдат включени подходящи клаузи, тези договори трябва да бъдат съпътствани от националното право и трябва да бъдат гъвкави. Това а, исках да кажа и сега може би може експертите ни да кажат още нещо. Председателят, аз искам да а, допълня още няколко точки. Много беше интересно това предложение за създаване на а, доброволно европейско право и а, това може би ще увеличи правната сигурност и работата на а, Европейския съд. Така че Европейският а, парламент ще очаква а, такива предложения от Европейския съд и от Европейската комисия. Господин Штаудмайер каза нещо неоспоримо, че всички се интересуват от тези типови договори. Но те са смислени само от тогава, когато са базирани на общо единно право когато е, разполагаме с различни е, законодателства, тези договори няма да бъдат от голяма полза, защото е, тяхното приложение и тяхното тълкование ще бъде съвсем различно. Имам още един въпрос към професор Макмил за практическия проблем. Е, на правото сделки между стопански субекти и между стопански субекти и потребители. Когато става въпрос за сделка с голяма стойност, например, продава се машина за 100 000 евро. Вероятно е в този случай а, моят партньор да бъде предприятие и а, тогава е много вероятно да се сключи индивидуален а, договор, който ще бъде, разбира се, и по-сложен. Така че в този случай едва ли ще прибягна към типов европейски договор, а много точно ще договоря условията от договора. Ако съм производител на хладилника или продавам хладилници и ги продавам през интернет и ги продавам, например, на занаячия, дърводелец, това ще бъде ли тогава договор между стопански субекти или между стопански субекти потребител? В случая, когато той постави този ходилник в работилницата си, ще бъде делка между стопански субекти, а в, ако си го сложи в къщи, ще бъде потребител. В този случай аз като потребител защо не мога да различа за какво става въпрос. Моя клиент в какво свое качество прави тази покупка, това е въпросът ми е, към господин Макмил. Сега искам е, да помоля за кратък отговор от страна на нашите, а, е, нашите експерти. А, и а, професор Макмил може да започне. Заповядайте. Благодаря. Най-напред ще се спра на това, което каза господин Пелингер. И на факта, че основната цел на европейското право е да увеличи броя на трансграничните сделки и това е всъщност от интерес за е, цялостната економика. И отговаря на интересите на потребителите. Аз съм съгласен с колегата, но мисля, че не се оценява в, е, достатъчно интереса на потребителите. Потребителите имат интерес да купуват повече продукти в една добре защитена среда. Е, понякога потребителите губят правата си а, или а, по друг начин да се каже, техните права са накърнени, защото в определени държави членки, ето например в Австрия, те не могат да закупят даден продукт. А, господин Пелингер го каза това. И другото нещо, пълната хармонизация на правото за продажбите. Защо го искаме? А нека сме честни. Основната идея е именно е, тази идея е, националната перспектива. Имаме си национално законодателство, защо ни е необходимо европейско хармонизиране. Но едно опционално право е, може би, едно междинно решение между пълна хармонизация и абсолютно никаква, никакво уеднаквяване. Аз съм съгласен и с господин Лейне, че изкуствеността на а, междуфирмените отношения и отношенията между фирма и потребител – е на лице. Е, ние не знаем кой купува вашия продукт, или това е предприятие или частен клиент. Естествено, е, това е, това е така и това също трябва да бъде отразено в е, договорите. Госпожа Пахел. Uh, Благодаря. Съвсем накратко в отговор на господин Шон Майер и на господин а, Берлингер. А господин Шалдемайер, за съжаление, вашето, изказане, вашето е, изказване сочи, за съжаление, това, което а липсва е едно задълбоч като оценка на въздействието. Аз нямах предвид, че само някои разминавания между включването в черния списък или не. Например, в Австрия по отношение на ценообразуването има много по-различно ниво на закрила на потребителя, защото потребителя може да разтрогне договора, ако увеличението е, е много високо. Докато в европейския а, вариант а, трябва да се направи а, фактическа обосновка и да се докаже, че обстоятелствата не зависят само от фирмата. И само тогава потребителя може да се отегли от договора. Аз няма а, да се разпростирам, но има много такива случаи, където разликите са съществени. Комисията казва, че при индивидуалните договори проблемите не са в облигационното право. От друга страна се казва, че има значителна правна несигурност. Ние смятаме, че е много наложително по отношение на условията на договорите, където се предвиждат много изключения. Тази наша обста, но, а, обосновка се подкрепя от Амстердамския университет. Това трябва да се направи за всички потребителски договори. И на последната точка по господин Берлингер а, за, за типовите договори. А, пак искам да кажа, че е, Европейската комисия и парламента не бива да забравя, че има директива за правата на потребителите с пълна хармонизация на 80%, бих казала, на онлайн договорите с потребителите. Това означава, че може да се изготвят типови а, договори в тази област, където няма такава хармонизация, а именно в, в областта на гаранциите. Няма нужда от факултативен инструмент а, там. А, ако искате по-високо ниво, може да се види какъв е списък, например, а, и о, за, а, черния и стивия списък и европейското право да се използва като инструментариум като цяло. Всичко това трябва, а, мисля, да е първото нещо, за което си, да се сещаме в такива случаи. Благодаря. Госпожа Помпей, благодаря. Мисля, че трябва да сме за създаването на един европейско право за продажбите и едино законодателство. Ако то действа в всички държави на Европейския съюз, това би решило много проблеми. Говорихме за доброволност на правото, това също би допринесло за повишаване на правната сигурност. Всички видове клаузи, които се споменаха, също могат да бъдат приведени в съответствие, в една свободна Тоест, ако има прекалено много свобода, това ще може да бъде толкова различно в различните европейски държави и този инструмент не би бил толкова полезен. От гледна точка на организациите на потребителите а, и а, организациите на работодателите, това не би бил оптималният вариант. Така че ако ние разполагаме с тези инструменти, те могат да бъдат от голяма полза. Разбира се, ако бяха задължителни, ще, ще да бъде по-добре, но дори ако са факултативни, предлагат шансове както за предприемачите, така и за потребителите. Благодаря, професор Макмил. Накрая и можем да приключим. Uh, thank you again. I'll, I'll be brief. Um... Благодаря. Аз ще бъда много кратък. Отново мога да е, подчертай, има е огромна разлика между междуфирмени отношения и между отношения с потребители. Е, къде може да е изходната точка? Би трябвало, може би, от академична гледна точка да прилагаме две, два различни инструменти. Е, договорното право се различава тук е, от търговското право. Търговското право се основава на предвидимност и тогава е, тук става дума текстът на договора предвижда бъдещото поведение на двете страни. Става дума за една много силна и ясна прозрачност. Тоест, двете неща много се различават. Е, искам да е, се спре и на условията в договор. Интересно е, когато става дума за трансграничната търговия. Не беше спомената ролята на търговските е, камери а търговските камери биха могли да играят голяма роля в трансграничната търговия, защото въпросът е какви са рисковете, кой прави доставките, кой отговаря за, а, за страховките. И това въжи за цяла Европа и извън Европа аз съм загрижен главно за дейностите на комисията. Когато става дума за типовите договори, би трябвало процесите да вървят отдолу нагоре, а не да се налагат отгоре надолу, а именно от а, е, наднационални органи е, трябва да се питат хората, които ежедневно живеят тези условия и ги ползват. Е, те могат най-добре да решат какви да бъдат тези условия. И накрая, е, когато един малък е, самолет се продава трансгранично. Това може да е междуфирмено отношение, но може да е и отношение между фирма и потребител. Ако някой потребител, клиент си купува самолет, добре, но е, важно тук е доставката да е наред. Ако е, даден продукт се ползва за лични нужди, тогава въжи Рим едно. Ако е междуфирмено отношение, то тогава е, въжи договорното право или европейското право за продажбите. Това е моментното състояние на нещата. Нещата, както казахме, се различават. И накрая, мисля, че е много важно е, да се прави да се подчертая разликата между двата инструмента нещата. А, когато става дума за междуфирмени отношения, те трябва да са регулирани, така че да, дейностите да са атрактивни за фирмите, да е атрактивно да се сключват сделки. Председателят, благодаря на експертите, благодаря на колегите, които участваха в дискусията. Тази дискусия ще продължи и по-нататък на равнището на националните парламенти. А сега продължаваме с гласуването. Ще гласуваме докладите на госпожа Тайн. След това, значи, предложението за регламент за преразглеждане на статута на съда. Може би госпожа Тайн да каже някои неща, като въвеждане. Нека обаче, преди да пристъпим към гласуване, да направим проба за гласуване, да видим дали всички колеги са на лице, дали всички са си взели картите. Нека направим пробно гласуване. И така, гласувайте, моля, сега, пробно. Ja, dann rechnen wir den drauf hinterher, das ist ja egal. Край на гласуването. Имаме 21 гласа с колегата Масип са 22 гласа двама, 22 човек, които имат право на глас. Сега имаме 23 гласа. Има един присъстващ без карта. Имаме общо 23 гласа. Как е разпределението по политически групи? 9 гласа НП, 6 гласа социалисти и демократи, 3 АЛДЕ, 2 от зелените и по 2 а, от Европа за свобода и демокрация и един от левицата, един от консерватори и реформисти. Общо са 24 гласа. Сега давам думата на колегата Тайн. Съвсем накратко исках да кажа нещо за промяната на статута на Съда на Европейския съюз. За съжаление, не можахме да прокараме основната точка, именно а, назоваването на допълнителни съди. Държавите членки а, бяха единодушни, че има нужда от допълнителни съди, за да се справят с обема на а, задачите. А, датското председателство даде доста така, добри альтернативни предложения, а именно те да бъдат временно изпращани, но не можахме да се разберем от кои държави членки да бъдат тези съдии. Надяваме се, че ще можем да продължим своите преговори и се надявам да достигнем до решение кои държави членки да изпратят тези съдии. Благодаря. Процедурен въпрос. Секретариатът ми каза, че списъците са едни и същи. Така че можем да гласуваме заедно, амблок, така както това е отразено в списъците пред вас. Кой е за това предложение? Кой е против? Въздържал се? Няма въздържали се. А, с това първото предложение се приема. А сега законодателното предложение. Кой е за? против, задържали, въздържали се, имаме мнозинство. С това пристъпваме към второто предложение. Тук предлагам да подходим по същия начин, който е в подкрепа на предложението на докладчика. Моля да, моля да вдигне ръка. Кой е против? Въздържал се? Тук имаме също един от души. И тук законодателното предложение, който е за, моля да вдигне ръка. Против? въздържали се. Тук също приемаме единодушно благодарение на предложението на докладчик. След сега пристъпваме към един малко по-спорен документ. Докладът на колегата Гало по отношение на акта. Ако одобрим този доклад, се, т.е. ние сме против. Тоест, ако го одобрим, това означава, че, отхвър... че а, сме за предложението, ако го отхвърлим, а, сме против. А, така че, ако ние сме против, а, той се връща в комисията Инта. А, само за да знаете дали трябва да обсъждаме допълнително предложение за изменение на социалистите и демократите. А, Просто трябва да вземем решение за този документ. Сега двама от вас не си носят карта, така че ще гласуваме не електронно. Който е за доклада на госпожа Гала, моля да даде знак. Трябва да броим. гласа за имаме сега. 9 за, против. Моля, дайте знак. Сега още веднъж електронно гласуване. Кой е за? Колко, колко от вас са за? Иритационно zu geben. Wir kriegen das offenbar hier nie auf die Reihe. Also... Никога не може да се справим с а, обикновеното електронно гласуване. Сега започваме електронното гласуване. Колега Масип, вие сте за. Значи имаме 10 за, 12 против и 2 въздържали се. Така че докладът се отхвърля в тази форма а, и в този вид ще бъде върнат на водещата комисия. Колега Гало. А, искам моят вод да бъде оттеглен в пленума ще има изказване на представител на нашата комисия за този доклад. Аз не бих искал да, да правя това изказване. Може би колегата Регна ще поеме тази роля, след като госпожа Гало си направи отвод. А, така, сега Преминаваме към доклада на госпожа Викстроен, програма Потребители. Ако нямате въпроси, ще преминем към гласуването. Сега, госпожа Регне направила предложение за изменение. Кой е за? Против? Прието. Изменение 7 на господин Карим. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 1 за. Против. Приема се. Изменение 8 на госпожа Регнер за. Против. Тук трябва да преброим. Още веднъж кой е за? Десет за. Кой е против? 10 на 10. Отхвърля се. Изменение 9 на господин Месарос. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 10. Господин Месарос за. Против? Приема се. Изменение номер 11. За. Против? Отхвърля се. две части. Първа част кой е за? Против. Приема се. Втора част за. Против. Приема се. Сега преминаваме към изменение номер 3. Кой е за? Против? Приема се. Изменение номер 16 на господин Карим Кой е за, против, отхвърля се. Изменение номер 15 на господин Месарос Кой е за, против, приема се. А, номер 17 за, против, отхвърля се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, отхвърля се 20 за, против, отхвърля се 4 на докладчика за, против, приема се 21 за, против, отхвърля се изменение номер 5 на докладчика за, против, приема се цялото становище за, против, Един глас против, въздържали се? Няма. Гласуваме почти а, пълно мнозинство за. След това преминаваме към доклада на госпожа Регнер. И тук можем да преминаваме направо към а, гласуването. А, продължение на господин Стоянов за, против, приема се.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 Отхвърля се 9 за. Против. Приема се 10 за. Не беше много ясно. Още веднъж кой е за изменение 10. Мисля, че това е мнозинството. Против. Гласовете за са повече. Приема се. Изменени 11 за, против. Приема се. 12 на господин Цвявка за. Против. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 13 на господин Цвявка за. Против. Не беше много ясно. За. Броим. Изменение номер 13. Кой е за? Против? Единайсет на 11. Отхвърля се. Сега преминаваме към номер 15 на господин Карим. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно решение номер 2. За? против, приема се цялото е, становище за, против, въздържали се, няма, приема се, поздравление на докладчика. Сега е, гласуваме за доклада на господин Балдасар също преминаваме директно към гласуването. Компромис номер Едно. За, против, един глас против, приема се. Предложение изменение номер 3, номер 2, извинявайте. Компромис 2 за, против, един глас против, приема се. Сега компромис номер 3 за, против, приема се. Компромис номер 4 за, против, един глас против, приема се. Изменение 10 за, против, отхвърля се. 11 на госпожа Регнер за, против, отхвърля се. Изменение 12 за, против, приема се. 13 госпожа Регнер за, против, отхвърля се. 14 за, против, отхвърля се. И сега тялото становище за, против, въздържали се, две, двама въздържали се, един глас против, приема се. И това докладът на господин Цвиевка имаме едно единствено а, решение, което да вземем за даване на мандат на преговори. Делс има думата. Не искам да обсъждам, искам да кажа, че достигнахме а, до точка, на която искам да помоля комисията а, да ни даде мандат за преговори. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на комисията и на съвета за чудесната работа и за това, че напреднахме толкова бързо. Благодаря. Благодаря. Съветът също помоли за думата. Заповядайте. Um, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за възможността да се изкажа преди гласуването. Брюксел едно регламент е ъгълен камък в нашата дейност. Той постановява формалните процедури за а, признаването на екзекватурата. А, датското председателство ще работи за постигане на едно общо решение и е, ще, се, ще обсъди въпроса, ще постави въпроса на дневния ред на следващата среща на върха на Г8. Искам да благодаря на парламента за подкрепата по това досие и да благодаря на докладчика и докладчиците сянка за доброто сътрудничество. Парламентът и съвета имат сходни становища по въпроса и аз с удоволствие очаквам бъдещото сътрудничество. Благодаря. Сега можем да гласуваме. Който е за, моля да даде знак с ръка. Против? няма въздържали се, няма а, против, а, господин Цвиевка може да започва. А, след това имаме искания за а, становище за правно основание. Сега ще ги а, а, започнем. А, започваме с осиротялите произведения. Благодаря. Ние се запознахме вчера с предложението за вашата комисия. Нямаме а, нямаме а, възражения. Предлагаме член 49 и 65 в хода на а, работата а, се оказа, че е необходима промяна. Сега а, предлагаме правното основание да е а, член 114 а, и освен това предлагаме е, член 53 алинея 1 и член 62 а, за правно основание, за да а, има съответствие с а, законодателството за авторското право. И за това а, предлагаме към правното основание да се включи освен член 114 и е, член 53-62. Е, благодаря, казва председателят. Има ли някой на друго мнение? Е, не, благодаря. Сега пристъпваме към следващата точка. Това е прилагане на двустранната защитна клауза за стабилизиране по отношение на бананите. Господин Фос, тук има две предложения в търговските споразумения съществуват а, е, такива двустранни защитни клаузи, които влизат в сила а, е, само при а, е, а, съществено нарушение на правата. Тук трябва да се въведе допълнителна защитна клауза. А, двете комисии, Инта и Агри, а, искат да се включи и член 349 като допълнение към член 207 алинея 2. Първоначалната а, цел, т.е. основната цел на предложението а, е въвеждането на тази защитна клауза като механизъм за, за, за, механизъм за стабилизиране. И тук предлагаме да не се основаваме на член 349, а по-скоро на 207, защото това е класическа търговска мярка и става въпрос само за преходната фаза на защитната клауза и за парламента са предвидени различни процедури, които са по-слаби в член 349 за парламента и затова предлагаме правното основание да бъде само две, член 207. С други думи, ясно е какъв ще бъде градусът, под който са изкривени бананите. На комисията всичко е ясно. Госпожо Лихтенбергер, нямате забележки, така че можем да считаме, че сме взели решение. За следващата точка отново става въпрос за банани. така че същото въжи и за нея. и последната точка са преките плащания за земеделските стопани. тук комисията предлага член 43.2 и като допълнение за това, член 42 и 43.2. След преговорите между парламента и съвета има изменения в частта, която касае конкретно способността. И в съответствие с решение на Европейския съд, правомощията се разширяват така, че ние предлагаме към правното основание да бъде включен и член 43, алинея 2. Председателят, има ли други мнения? Значи можем да вземем решение. Благодаря на колегата Фос. И с това минаваме към 18-я доклад за по-доброто законотворчество. сега на моят дневен наред следващата точка е докладът на колегата Карим. Имаше промяна, значи колегата Цвиевка има думата сега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че предреждам господин Карим, но трябва да си хване самолета. Благодаря ви за разбирането. В моя доклад, това е становище, за едно много интересно предложение на комисията. А за какво става въпрос? Става въпрос за консулската защита за гражданите на Съюза в чужбина. Знам, че е, всяка година се увеличава мобилността на гражданите на Европейския съюз. Не само в рамките на съюза, а и по целия свят. И затова смятам, че това предложение идва много на време и предлага истински е, предимства на гражданите. Става въпрос за правна защита за гражданите и възможността да се ползват е, консулски услуги по цял свят. Консулската защита, разбира се, съществува въз основа на решение на съвета, но не всички проблеми се разрешават, защото не е ясно по какъв начин ще се ползва консулската защита в отделни случаи. Сега имаме предложение, което не предлага нови решения – а просто осигурява по-добрата, по-добрия достъп до консулската защита. Тук става въпрос за сътрудничеството между консулските служби и помощта в спешни случаи, също така и за спестяване на разходи в случай, че те се разделят. Ако някои от вас още се съмняват, дали това ще предизвика допълнителни разходи, дали ще се затрудни работата на консулските отдели, защото те ще трябва да работят и за други граждани, не само за гражданите на Европейския съюз. Но смятам, че човек доста рядко практически се обръща за консулска помощ към консулския отдел и е, особено към консулския отдел на друга различна от неговата родна държава. Но в е, спешни случаи, ако някой гражданин на Европейския съюз бъде арестуван или а, ако а, има смъртни случаи или е застрашен по някакъв друг начин, това се случва, трябва все пак е, да има тази възможност да се използва консулската защита. В е, чужбина, особено в трети държави, където гражданин от е, държава членка на Европейския съюз, която е малка, може да няма консулски отдел. Постоянно пребиваващите в чужбина граждани знаят кои са службите, които отговарят за тях, търгов, търговци, които пътуват често също, знаят към кога могат да се обърнат. Разбира се, че търсенето на консулска защита ще бъде само в случай, когато няма друга възможност консулската защита не означава, че държавата на происход на един гражданин на Европейския съюз изобщо няма да се грижи повече за него. Това е ясно записано в предложението. Тази защита и подкрепа в случай на проблем – от страна на консулския отдел на друга държава на Европейския съюз, различна от държавата на происход на гражданина, е един вид спешна помощ, бърза помощ, която може да диагностицира случая и да препрати съответният гражданин на други служби, които отговарят и са компетентни в неговия случай. А, също така може да се осъществи контактът на граждани на Европейския съюз с съответните компетентни органи в неговата държава. Не бива да се опасяваме, че това ще създаде допълнителна работа на консулските отдели. Просто а, сътрудниците на консулските служби ще бъдат по-компетентни и ще могат по-бързо да, да разрешат случаите, така че това по-скоро ще облегчи цялата система, целият подход, защото в случай на някакво нещастие не винаги ситуацията е ясна така че е, гражданите на Европейския съюз ще могат да се ориентират и да бъдат ориентирани е, към кого да се обърнат а, служителите на консулските отдели ще бъдат обучени как да реагират в а, такива случаи. Въпросът а, с а, достъпността на консулската защита ще бъде решен а, с а, това предложение. А, не във всички държави има а, консулски отдели. А, други държави а, са а, представени от. А, почетни консулства. В какви а, е, случаи човек може да ползва консулската защита е, е регламентирано в един списък. А, е, той не е изчерпателен. Така че трябва да се запази гъвкавостта. Например, в случай, че а, е, трябва да се информира семейството, в а, случай на, на катастрофа и друго нещастие това може да поеме консулската служба. Същото въжи за различните езици и различните обичаи в различните държави. Може да се реагира адекватно в такива случаи. И смятам, че предложението предлага практическо решение. Следващия въпрос за делегираните правни актове. И като цяло мога да кажа, че предложението на комисията – предлага допълнителна стойност за Европейския съюз и още веднъж а, изразява а, защитата на Европейския съюз за неговите граждани. В същото време а, се определят основите на функционирането на консулската защита и също така се а, обръща внимание на принципа на солидарност между държавите членки това искам да завърша с срокът за внасяне на изменения до 15 юни. Благодаря, казва председателят колежката Тайн. Благодаря. Аз имам въпрос към докладчика. А той говори главно за консулска защита в спешни ситуации и че няма крайен списък за тези ситуации. Но ако човек се пребивава постоянно в трета страна и има нужда от правна услуга, като например като например, както например това е ситуацията с, с германските консулства. Как ще се решават въпросите с разходите. Например, ако един френски гражданин се обърне към германско консулство в Канада, ако има е, нужда от някаква консулска услуга в такъв случай. А, моят въпрос тогава е, не е ли е, нужно да има един крайен списък от услуги, които се предлагат от съответните консулства, а, защото а, понякога не става дума само за спешни случаи. Е, ние сме една голяма е, държава членка и си имаме представителство почти навсякъде. но аз разбрах в моята политическа група как, какви са проблемите на малките държави членки. Понякога е, има, някои държави членки имат само представителство в 40 страни. А, докато германски, британски, френски консулства има почти навсякъде. А, ситуацията е такава. Но си остава въпроса с нарастващите разходи. В такъв случай как ще се решават е, такива проблеми? Ето, ето, взимам отново примера с Канада. Когато са необходими правни услуги или нотариални услуги, а, за мен лично не би било проблем е, спонтанно да реагирам е, като нотариус. Аз работих в това си качество е, преди в едно, към едно консулство, но по принцип как стоят нещата, когато е, граждани на държава членка постоянно е, пребивават в е, някоя страна, например Канада, и се обърнат към едно консулство, което не е представителство на тяхната страна. Представи, е, председателят. Естествено, това става, тук става дума за разходи, става дума за начин по който ще бъдат формулирани всички услуги. Комисията има думата. Благодаря. Искам да отговоря първо на вашия въпрос, след това ще направя някои общи бележки по предложените изменения. Този въпрос за правните е, служби. Дали те услуги, които се искат, могат да се предоставят от е, консулската служба или не. директива от 2003 година говори за е, консулските служби, без да дефинира изчерпателно това, но от предното решение 9553 се оформя по-обща контекста. И вие сте прави, че има специфични ситуации. Това са ситуации, когато гражданите имат най-силна нужда от помощ, защото очевидно не могат да се обърнат към германското или друго консулство поради определени обстоятелства искам да кажа, че държавите членки имат различни представи за това какво включва консулската защита. Британците, например, Смя... не смят... смятат, че нотариалните заверки и нотариалните услуги се включват в консулската защита. Т.е. има място за развитие. На момента не преценихме, че има нужната зрялост за всички тези услуги. След това има и предстоящи общоевропейски актове, които ще бъдат изготвени в следващите няколко години ние разглеждаме това като една необходима стъпка в Съюза, да видим как ще се развият нещата и след това ще продължим и преминем по-нататък. Това исках да кажа. Разгледахме внимателно анализа от оценката на въздействие и решихме да не преминаваме тази, с тази стъпка по-напред за измененията. Искам да благодаря на докладчика за това, че изтъква, че става въпрос за видимост, но и за чувство а, и принцип на солидарност. На, а, така, щото гражданите на Европейския съюз а, винаги да получават а, помощ, без значение от каква националност са. А, освен това, става, а, а, това е необходимо и дава възможност да бъдат осведомени съответно и гражданите и консулските служби. Имам някои съмнения по някои въпроси. Първо за въвеждането на процедурата за комитология. Това е изменение четвърто. Най-накрая също изменение 6 15 и изменение 15. Защо имаме и съмнение да се въвежда кометологична процедура за анексите? В момента в анексите са дадени формуляри. А, на, например, попълвате някаква сума, пари, които искате да ви се възстановят от друга държава членка за някаква услуга, която е била много скъпа и искате да ви се върнат някаква част от а, разходите. За тия разходи има еднократни суми. Например, има за вътрешно пътуване на, за, на сигурно място 150 евро. Разбира се, предвид на инфлацията, тези суми могат да се променят. Ние смятаме, че една система на индексация на базата на валутния курс би било нещо, което е по-лесно, отколкото комитология, която не се ползва с всеобщо одобрение в някои държави членки, както знаете. едно друго изменение, което мисля ще е да коментирам – Изменение пето, там се предлага да то да бъде заличено. Става въпрос за достъпна представител, представителство за това понятие. Това означава, че гражданата ще бъде представляван не само ако няма посолство неговата страна в третата страна, но и когато не може да достигне до такова посолство, поради това, че то не е достъпно. Например, може да имате е, посолство в е, Пекин, но вашия гражданин да е някъде много, много далеч, другия край на Китай – и поради това се въвежда и в предното решение 95 53 това понятие за достъпност на представителството. Няма достъпност, ако не можете да пътувате до място на посолство и да се върнете на място, където сте за един ден. В този случай от мястото, където се намирате в Китай до Пекин а, и да се върнете в същия ден, това е невъзможно, значи може да поискате а, такава подкрепа от, друга, от консулска служба на друга държава членка. А, има някои аргументи за до, до уточняване на това какво означава достъпност, но по същината си тази идея за достъпността като понятие е ценна и трябва да остане. Сега искам да дам думата на моя колега, който също иска да сподели някои бележки. Да, благодаря ви много за това, че ми давате думата по този въпрос. Веднага искам да кажа, че ние споделяме много от опасенията на комисията а, и поради това предлагаме тази директива. А, това са важни съображения за европейските граждани. Искам да кажа като начало, че предложението Зелената книга и оценката на въздействието бяха изготвени предвид на тогавашните условия в економическо и финансово отношение. Както вие правилно посочихте, господин председател, хубаво е а, да обединим всичко, да свършим всичко, което ни се иска да вършим. Но истината е, че нямаме достатъчно пари за това. Това а, искам да кажа, не е включено в това предложение. Е, помислете под какъв натиск ще бъдат изложени представителство на Европейския съюз, ако трябва да поемат финансовите разходи, свързани с подкрепата на европейските граждани, а не искаме от друга страна да остават празнини. А, Значи искам да обърна внимание, че има държави, в които консулската защита е приета за задължения, в други не. Няма да ги посочвам къде това не е така. Искам да кажа, че може да се може да се окаже, че граждане на трета държава се обръща към консулска служба и се окаже, че в тази държава консулската служба не е задължена да му дава защита и следователно ще остане без защита. На следващо място, местни режими. Местните режими могат като организация и процедура да създадат друг вид дискриминация. Консулската защита, е, искам да напомня, е единствената е, много прерогатив на държавите членки. Затова трябва внимателно да подхождаме, е, за да не създаваме такива задължения, които сами, самите ние нямаме готовност да, да изпълняваме. Благодаря. Благодаря, господин Шиевка. Благодаря. Благодаря на колегите. Благодаря на госпожа Тай за това, че говори за този механизъм за покриване на разходите. Естествено, трябва да има система за консулска защита. Е, този механизъм трябва да е гъвкав. Е, не става непременно дума за ежедневните неща, е, като е, издаване на нотариален акт и подобни неща. Става дума за консулска защита и държавите членки трябва да се споразумеят какво трябва да включва това. Повечето големи държави, като Германия, Италия, Франция, е, Великобритания, имат много консулства по света. И това е логично, защото много техни граждани пътуват и света. По-малките е, държави имат по-малки по-малко представителства и граждани от такива държави е, би било хубаво да могат да се обърнат към консулствата на големите държави. Би било хубаво и да има правна сигурност по този въпрос. Благодаря и на изявлението на комисията. Искам още веднъж да подчертая, че тук ние не предлагаме решения, е, които увеличават бюрокрацията. Ние непрекъснато се опитваме да намаляваме бюрокрацията. Председателят благодаря. Крайен срок за изменение е 19 15 е, юни. Благодаря и сега преминаваме към доклада на господин Карим. Благодаря. Това е моят доклад по отношение на 18-я доклад за по-добра по-добро законодателство. След заседанието на нашата комисия на 18 по тази тема, аз с удоволствие ви представям в, а, като проект моят доклад господин председател, съвсем а, а, своевременно е а, това, тъй като ни предстои влизането в, а, а, за пръв път в процедура с жълт картон по отношение на комисията и националните а, парламенти. А, представено е и становище с а, обосновка по отношение на това. Както чухме вчера от комисаря Шевчович, комисията може да реши да не, да не предприема действия или да оттегли предложението си в зависимост от анализа на мненията на националните парламенти важно, е ефективно и ефикасно да се работи, като това, което се прави на европейско ниво, трябва на първо място да зачита суверенитета и субсидиарността и разделението на прерогативите. Националните парламенти трябва да могат по силата на правомощията проистичащи от договорите да могат да а, правят своите оценки и да а, изказват своите възражения. А, жалко е, че е, едва след 3 години а, се прояви възможност да се задейства този механизъм. А, представете си, три години, ако бяхме в футбола, съдии да се отсъждат на мачове, без нито един път рефера да надуе свирката а, или да вдигне картон. И поради това в моя доклад аз се обръщам към Европейския Европейската комисия, съвета и националните парламенти да разгледат внимателно затрудненията, които се срещат, се срещат националните парламенти, като целта ми е да се подобри тази процедура. Необходимо е механизмите да функционират добре, за да може самото законодателство, което се изготвя на съответните нива, да е добро. Искам да ви обърна внимание на а, уебсайта на IPEX. А, е, където може да се е, види участието на националните е, парламенти и призвам всички, които проявяват интерес към тази процедура, да отидат на сайта и се запознаят с следващото. Сега, без да преклявам с паралелите с футбола, втората част второто по време на моя доклад, а именно за нормативните тежести. Аз се радвам, че комисията е тук. Много съм удовлетворена от техния подход на представителите на комисията и поне, що се отнася до приятия от тях подход за това да ни предоставят изключения, които да са подходящи по отношение на малките и средни предприятия. Така че това е основен момент в съобщението на комисията. Съгласно новият подход, комисията ще изготвя предложения, при които микро и малките предприятия са, ще се изключват, освен ако няма основания, които да предполагат тяхното включване. Това е фантастично защото увеличава много резултат от нашите усилия за упростяване и намаляване на административната тежест, като економите се изчисляват на 2 милиарда евро за цяла Европа. Това наистина ще помогне за растежа. Аз приветствам тези постижения и ще се радвам да, като доказателство за добрата, доброто функциониране на тази политика, да получаваме и други законодателни предложения. Но искам да кажа, че законодателството трябва да е ясно и разбираемо. Всичко ние знаем, че на, един, на една малка фирма разходите, е, свързани с неразбирането или пък с прокварните изисквания за съобразяване с законодателството, които са много тежки, могат да бъдат десетократни, сравнени с разходите за голями фирми. Затова смятам, че принципът да се мисли първо за малките трябва да остане в центъра на процеса на разработване на нормативни документи. На трето място а, оценките за въздействието. Аз съм убеден, че е, новата дирекция, която има в Европейския парламент, върши много добра работа. По този начин нашите колеги парламентаристи е, ще могат е, да работят по-добре. Затова предлагам нашата служба да направи една кратка а, кратко обобщение с оценка на оценките за които идват от Европейската комисия, за да ни помогне в нашата работа. При първоначален обмен по законодателни досиета, разглеждането на оценките за въздействие е, ще е, способства много за висококачествената работа по изготвяне на политики в парламента. Особено ме безпекои обаче с прекаляването с дорегулирането на национално ниво, при което се въвеждат изисквания, които са по-строги и далеч надхвърлят предвидените в Европейския акт. По този начин законодателството, което ние правим, е, се осложнява много и се увеличават разминаванията и несъответствията между държавите членки в правно отношение. Затова ние призоваваме да се работи против това престараване в дорегулирането е, държавите членки да, се, да се бъдат призвани да не налагат по е, затрудняващи изисквания от тези съгласуване на европейско ниво. Както говорихме вчера, необходимо е да не се занимаваме единствено с намаляване на административното натоварване и на административния товар, а изобщо с регулативния товар – е, има доста ненужни разходи, които фирмите трябва да плащат и те са свързани с регулативните разходи. А към бюрократизма се добавят разходи за проверки, инспекции и така нататък. Ако те бяха, съкратени, ще помогнем на нашите фирми да растат. Много от а, ръководителите на а, държавите членки заявиха такава готовност а, по време на съданията на съвета. Съвместно можем да намалим регулативната тежест и да дадем на нашите фирми един, един привлекателен бизнес климат, който да им помогне в техните усилия да просперират. Благодаря. Госпожа Тайн. Благодаря. Дам думата на госпожа Тайн. Две кратки забележки. Първо, винаги е жалко, че а, резултатите на, от работната група на господин а, Штойбер а, намират а, прекалено малко внимание от страна на комисията и много малко от техните предложения до сега са намерили място в законодателни предложения. Това можеше да е и по-различно. По повод първия жълт картон във връзка с субсидиарността, аз подробно се занимавах с този въпрос. Разбира се, че трябва да бъдем самокритични и в собствената си държава федералните провинции, въпреки че имаше от преди доста време информация, все още не са изработили подход за подобни случаи. Моята федерална провинция Берлин почти три четвърти година работи върху този, тази процедура – а, и докато тя влезе в сила и заработи, мина още време. А, Германия като федерална държава има малко повече проблеми, отколкото централизирани държави. А, този срок от 8 седмици вече не е проблем а, за Германия. А, и а, Горната камера на немския парламент е на мнение, че а, сега процедурата работи добре, но мога да си представя, че по-малки държави имат проблем с тази процедура и с нейната сложност, само наблюдавайки всички предизвикателства в Германия за спазването на сроковете и предаването на съответните документи на съответното място. Мога да си представя, че за по-малки държави, като Малта, например, това е доста по-сложно да се създадат цялата тази организация. Така че аз се радвам, че има тази страница IPEC, в която може да се види кои държави вече са подали своите възражения, така че е, отделни държави могат да си спестят е, собственото становище, просто могат да се присъединят към този пакет. За унези от вас, е, които а, а, този сайт може би все още не е достатъчно познат, но ние можем да допринесем за популяризирането на тази страница. Аз знам, че Малко хора е, знаят е, тази възможност и я използват. Е, смятам, че не е достатъчно да се използва тази е, страница и този въпрос не, не трябва да остане само в Европейския парламент. Аз е, казвам и на моите колеги депутати от Бундестага и също така на колегите от други политически групи, от други държави, че делото е общо и не трябва да се ограничаваме само, още повече, че има противоречия между управляващите партии и опозицията. И само още веднъж, за да внеса яснота. Тъй като в нашите федерални провинции имаме малко по-различна политическа система и система на гласуване. В Бундесрата, другата камера на парламента, всяка федерална провинция има право на два гласа и в този случай се разпределят точки, които определят мнозинствата и всички останали държави, които имат е, централизирано управление, е, имат предимство, понеже получават една точка за всеки глас. Е, това в Германия е глас, който се разпределя върху всички федерални провинции. Така че всъщност трябва да се види какво правителство управлява в съответната държава членка, дали това е същата партия и може да се осъществи контакт с колегите от тази партия, а, за да се потърси тяхната подкрепа. Така че винаги е въпрос да се търсят връзки а, в политическото семейство, така да се каже. А, аз съм член на Либералната партия и а, на нашите общи а, конференции се събират а, по-малко представители на либералните партии от е, другите държави, отколкото се събират на един конгрес на либералната партия на свободните демократи в Германия. Така че това е едно от предизвикателствата е, за практическото прилагане на този принцип на субсидиарност на ниво държави членки. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Сега за механизма на субсидиарност. Прави сте. Дори и най-малките държави членки, е, по-лесна е при тях процедурата. Те много по-лесно могат да подадат е, заявление за обжалване. При Принципа за субсидиарност. Нещата стават по-прозрачни. В съвета нещата не могат да са прозрачни, ако няма връзки. И според мен това е катастрофа. Какво означава това? Ако принципа на субсидиарност достига нещо, а именно по-голяма прозрачност при взимане на решение, ако прозрачността се постига на ниво държави то това е много положително. А, според мен, това е поне една стъпка, където правителството в една тайна стайчка не решава нещата, а се случва парламентарен дебат. Тоест имаме една по-голяма прозрачност. Сега дали Механизма може да се използва по политически причини това е друг въпрос. Е, въпрос, на който в момента не може да се даде отговор. Но въпросът за прозрачността е много важен. Може би в рамките на, в рамките на определени държави членки може да се постигне една такава политика, е, която да поощри прозрачността в е, съвета когато чете протоколите от заседанията на съвета, аз понякога се питам как някои държави членки имат позиции, изработват позиции, които не почиват на добри експертни основи. Сега към колегата Карим. Аз смятам обаче, че е, на Земята съществуват не само предприятия, малки и големи, а съществуват и потребители. И би било хубаво да се защитят и да се помисли за защитата на техните интереси. Благодаря. Председателят, благодаря. И аз имам един малък е, коментар. Е, комуникацията между националните парламенти е много важна. И това е нещо е, практично. Да, в много случаи националните правителства си правят, изработват законодателство, което го концепират на национално равнище и нямат и не знаят какво се случва на европейско равнище. А, така че е хубаво, когато хората имат връзки един с друг, когато националните парламенти също си говорят а, когато има обмен на мнение по различни експертни въпроси. така е. Мисля, че в крайна сметка се дава възможността да се сезира съда при едни такива ситуации, когато даден парламент или парламенти и имат съмнение по функционирането на европейското законодателство, но може би ще трябва, ще трябва известно време преди това да се случи. Комисията има думата. Благодаря. Ние също искаме да приветстваме последната последните съобщения постигнати относно съгласуването между позицията на парламента и на комисията за сега. Разширяване на изключения по отношение на малките и средни, на малките микропредприятия. Разбира се, ние ще разширяваме проверките за установяване на това качество на предприятията в максимална степен усилията ни тук са насочени към допълване на всички а, общи инициативи за намаляване на административната тежест, включително случаи, в а, които а не става въпрос за административна тежест, а просто за а, раздразнение на бизнеса. Например, ако от него се иска да предоставя информация, която вече е предоставил веднъж, т.е. това не му тежи, защото е, информацията е налична, но просто е неприятно и раздразнително. А, един... Ние подкрепихме... А, ние получихме подкрепата на съвета а, по конкурентоспособност през февруари за тези усилия. Водим срещи с представители на а, търговските, на, на търговците в а, Германия, в Великобритания, в а, редица а, държави. Започна процес на съгласуване, за да се определят 10 регламента или други актове, които най-дразнят, най-много дразнят и пречат на бизнеса. А резултатът от това проучване ще помогне за определене, определене на дневен ред, по който комисията да работи, за да удовлетвори а, нуждите на бизнеса. А имаме таблица с, с а, показатели за критерии за развитието на пазара и а, важно да се следи по а, тази таблица на а, какво ниво сме стигнали а, по отношение е, на прилагането на приятите законодателни актове. Искаме да постигнем реални резултати. Благодаря. Господин, Кари. Александър Бяха изказани няколко много важни неща във връзка с практическите аспекти и задълженията на националните парламенти. Мисля, е, че членовете на нашата комисия и на други комисии имат е, много ясна представа за това как е, да се опосредства диалога с националните парламенти за да се създаде това законодателство, което всички ние си желаем. Е, това е по принцип много неблагодарна задача и причината за това, което правим, е да създадем един формализиран процес. И ние се опитваме именно да, го, да създадем в момента този процес, да формализираме нещата. Ние се опитваме да обединим усилия и да заработим заедно с националните парламенти, когато националните парламенти се включат в процеса, те те могат да се включат само до една известна степен степен, но когато ние им изпратим за съвет едно определено законодателство, то това вече е едно включване на друго равнище. Някои държави членки, включително и Великобритания, позволяват националните парламенти да предлагат законодателство, което не е популярно и и е, се използва Европейския съюз да се каже, че нещата идват от Брюксел и нищо не може да се направи. А ние какво може да направим в такъв случай? Ние може да кажем е, какво правите в... Е, вие може да използвате този механизъм и може да промените нещата така както искате а, няма нужда от специално заостряне на национално равнище на законодателството. Вие може да кажете а, точно нещата, които ви интересуват и искате да, и може да кажете по какъв начин трябва да бъдат направените. Може да се концентрирате като национални парламенти върху вашите интереси. Е, националните парламенти трябва да разберат, че могат да се включат в законотворчеството на много ранна фаза. Е, депутати, които биха искали да се свържат със своите национални парламенти, могат да го направят и това е добре. Е, е, държавите членки, които имат лични е, връзки, развити на тази основа, е, това също е добре, но нещата могат да се подобрят. Аз съм много оптимистично настроен по отношение на бъдещи развития, на бъдещи резултати и мисля, че нещата ще се случат много скоро. Но това, което всъщност исках да кажа е, че на 22 юни е крайния срок за предаване на измененията, на предложения за изменения. Аз обещавам да проуча много внимателно всички изменения и естествено, където има възможност за компромис, аз ще използвам тази възможност. Председателят благодаря, значи крайния срок е, за изменение 22 е юни. И така. Предвиждаме се към следващата точка от дневния ред, а именно становище по госпо... Е, е, становището на правната служба. По доклада на госпожа Лихтенбергер, точка 38, но правната служба изглежда не е тук. Госпожо Лихтенбергер, вие ще започнете, така ли? Um, yeah, um, Благодаря за това, че още веднъж ще се занимавам с тази тема. За съжаление, е, останаха малко колеги, които присъстват. А, сега получихме становище на правната служба. Тя обобщава казаното от а, няколко колеги и също от а, мен. И бих искала да помоля господин Диас Пара би го помолила да обясни накратко гледната точка. Тук ставаше въпрос за това, че съвета успори компетентностите на Европейския съюз и се казваше, че националните държави са унези, които трябва да предприемат действия, докато Европейския съюз и европейските институции нямат място при вземането на подобни решения. Ние не сме съгласни с това и сега искам да помоля правната служба да обясни а, тяхното становище. Благодаря. Сега давам а, думата на правната служба. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Лихтенбергер. За първ път имам честа да говоря в вашата комисия. А, името ми е Игнасио Диаспара и аз ръководя отдела за външни а, отношения на правната служба. А, правната служба се занимава особено с а, два аспекта. Първо, съдържанието и отношението между правния съюз и държ... между Европейския съюз и държавите членки и въпроса за компетентностите. Дали те са изключителни или са споделени. И ставаше въпрос за подхода как се осъществяват връзките между държави членки на Европейския съюз и трети държави. Според конвенцията се поставя въпроса кой правен субект трябва да действа. Позволете ми да се спра на три важни елемента, свързани с Хакската конвенция. Тук става въпрос за гражданско-правни аспекти на отвличанията на деца, което е обект на семейното право. Хакската конвенция има и втори елемент. който касае присъединяването на нови държави и как това се отразява на останалите държави, които вече са подписали тази конвенция. Останалите държави трябва да приемат тази нова държава, която е приела Хакката конвенция. Третия елемент е, че държавите членки са правни субекти на международното право. А една международна организация като Европейският съюз също може да бъде разглеждана като страна от конвенцията. По въпроса на изключителна или споделена външна компетентност се консултирахме, консултирахме и с Съда на Европейския съюз, за да установим дали а, дали има някакъв правен регламент и действително съществува такъв регламент номер 2201 от 2003 година и той касае изпълнението на решения, свързани с семейството и с упражняването на родителските права и свързан с регламент от 2000 година. Е, регламентът е, има по-голямо, е, по-широко приложено поле, отколкото Хакската конвенция. И в него има препаратки към член 11 от разпоредба от 2011 година, така че в Европейския съюз има вече законодателни актове според е, Съдът на Европа е, означава, че е, Европейския съюз има изключително външна компетентност. С това се отговаря на първия въпрос. Европейския съюз има изключително външна компетентност. Вторият въпрос каква е процедурата? Кой е субект на подобни а, спорове. Тоест, сега вече се знае, че Европейският съюз е юридическия субект и той трябва да взема също така решение по въпроса за това дали друга държава ще се присъедини към Хакската конвенция. Така че Европейският съюз трябва да изиска от държавите членки тяхното съгласие за приемане на по на, на следващи държави, които искат да се присъединят към Хакката конвенция. Благодаря. Благодаря на госпожа Лихтенбергер. За нас това означава, че можем да продължим в парламентарния процес и а, можем да вземем решение на следващото заседание за това досие, защото от страна на държавите членки може да има някакви особени а, мнения, а, но това не касае нас. Ние продължаваме по нашият, нашата парламентарна процедура, защото не смятам, че е, е предвидено по така, такъв важен въпрос да има някакъв е, формален спор. по отношение на нивото на ратифициране, аз е, се питам дали тук има някакъв проблем. Така че предлагам тази точка да влезе в дневния ред. Председателят давам думата сега на госпожа Тайн. Ja, weil ich ja hier Beobachterin des Parlaments hier äh, bei der Hager-Konferenz. Ähm, аз имам а, въпрос към комисията. Каква, как, какъв е резултата, когато се карат двете институции? Ние ще може ли да завършим нашата процедура? Какво означава сега това конкретно за нашата работа? Как ще процедираме, ако държавите членки не желаят да се съгласят? Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията по правни въпроси за активната и работа по това досие, като същевременно внимателно се проверяват всички правни аспекти. Комисията напълно приема оценката, представена току-що от вашата правна служба. Това е наистина ексклюзивно. Част от ексклюзивните правомощия на Европейския съюз, именно да урежда въпросите свързани с отличане на деца от, от трети страни както отразихме в нашето предложение. Както казва и докладчика, сега трябва да насочим вниманието си е, към важния въпрос за защита на правата на европейските деца, които евентуално са станали обект на отличане в тези страни. Най-добрата рамка за да се помогне на децата за връщането им в Европа чрез организираното сътрудничество с съответните власти е, е, остава конвенцията. Обедени, сме, че е, Съюз трябва да гарантира също, едно и също ниво на закрива на всички европейски деца, без значение от това, от коя държава евентуално са били отвлечени. по време на преговорите на работната група на съвета, Имаше делегации, които поставиха въпроса за компетенциите, но трябва да е, заявя твърдостта на Европейската комисия. Е, трябва да реализираме компетентностите на Съюза в а, свет на, на сменто право. И отделно това е въпрос, по който имаме нужда от единодушие сред държавите членки. Дори да сме съгласни колко е важна темата, трябва да има а, демонстрация на единогласие, т.е. въпросите трябва да се решават един по един, но все пак повтарям с доволство на Европейската комисия за това, че вие споделяте нашата а, оценка на въздействието и в вашето становище на правна служба и ще продължим да работим на тази основа. А току-що получих е, информацията, че е много важно да се има предвид, че съвета е поискал е, службата, е, правната служба да даде своето становище. Малко странно. Но по този въпрос стигаме до място, където се задейства процедурата за здания за автоматичното и а, излизане, доброволно излизане а, от а, сферата на задължението, но се надявам, че а, ще решим този въпрос а, след а, някой друг месец. В момента за Дания е малко трудно, тъй като тя не е част от задължителния кръг, по който става въпрос за гражданско право. Честно да си кажа, аз не разбирам много нещата. Има позиция от комисията, имаме доклад, който е об... одобрен от председателския съвет. И сега съвета казва, не, ние не се интересуваме от това. Ние си имаме процедура. А пък ако съвета не реагира както трябва, е, тогава е, съда ще трябва да вземе крайното решение. Моето мнение е ние да продължим с нашата процедура. Моят съвет е ние продължаваме и да видим какво ще се случи. Така, в такъв случай преминаме, преминаваме към е, точка 40. Отново госпожа Лихтенбергер има думата. А пък имахме и точка от вчера, която трябва да обсъдим. Е, става дума за шестовия глас. Аз съм е, разработила едно проекто становище, където проучих е, съществуващите законови разпоредби в областта и искам да заостря вниманието ви върху това, къде има възможност за законоприлагане от страна на, на Европейския съюз. Тук става дума главно за е, опазване на околната среда и въздействие върху околната среда и законовите положения от прилагането на тези е, методи за извличане на шистов газ и нефт. Става дума за чистотата на водите и за евентуалното замърсяване на водните резерви, на подземните води. имаме европейско законодателство, което тук трябва да се вземе предвид. Има и още нещо. Трябва да използваме най-добрите налични техники. Не бива да използваме стари техники в Европа, които могат да, да доведат до проблеми в последствие. И още нещо, което е решаващо, тъй като тази техни... технология е много сложна, и е непрозрачна за един лаик, трябва да помислим за, за експертни мнения и достатъчно добре аргументирани доказателства. В този контекст се задава въпроса за прозрачността. Опита от Северна Африка и Канада сочи, че международни конвенции, като Орхуската конвенция, засягащи трансп... тра... Е, прозрачността, не се прилагат достатъчно добре, не се вземат достатъчно предвид. Има разпоредби, които трябва да се съдействат и според мен – трябва е, да се вземат е, предвид, когато става дума за извличане на шистов газ и, газ и нефт. И така, е, е последния срок за изменение е 4 юни. Така, е, следващата точка от дневния ред. Is it on? Yes. Now it is on. Okay. Ähm, äh, dass äh, aus den tragischen äh, Austritten und, und Unfällen, die връзка с а, всички злополуки, а, които бяха свързани с а, добива на нефт а, от а, а, океаните, се а, породи необходимостта от законова уредба, която да предотврати създаването на дъмпингова ситуация и да осигури правната сигурност. Ние също трябва да се съобразим с това, че тези дейности предизвикват такива огромни щети, че отговорността за или покриването на тези щети а, трябва да бъде уредена така, че предприятията да могат а, да я поемат. Т.е. те трябва да бъдат а, съответно осигурени и трябва да има такива механизми, които да бъдат ясни в случай на такива огромни аварии, кой ще е, носи, и ще поеме отговорността за щетите. Е, спомняте си случая в е, Мексиканския залив в Нью Орлинс. Именно поради регламента и неяснотите, свързани с подизпълнителите, всички ощетени трябваше да чакат много дълго, докато получат компенсация. И от друга страна, при установяването на щетите се поставиха много въпроси, свързани с носенето на отговорността и, и тяхното покриване. И това е неприемливо обстоятелство. Тоест, ако едно предприятие работи в тази област, то трябва да има и финансовите възможности да покрие евентуални щети. И трябва да съществуват съответните правила за това а, да има съответна, съответни застраховки, съответни осигуровки, за да не бъдем изправени пред а, случаи, в които тези фирми дори не са задължени да поемат отговорността за причинени от тях щети. Превентивна мярка в тази посока може да бъде приемането на минимални изисквания за да не се стига до дъмпинг в тази сфера и да не се стига до необходимостта държави да поемат отговорността от името на фирми, които не могат да поемат твоята собствена отговорност в такива случаи. Благодаря. И тук срока за изменения е 4 юни. Сега пристъпваме към проблеми, свързани с субсидиарността. Въпросът с жълтия картон не ще бъде обсъден на следващото заседание. Точка разни нямаме нищо. Следващото заседание ще се състои на 18-19 юни 2012 година. Благодаря, закривам заседанието.